Okay. On behalf of the European Parliament... От името на Европейския парламент бих искала да приветствам всички членове на националните парламенти и членовете на Европейския парламент в тази годишната парламентарна седмица. Искам да ви информирам, че има рекорден брой депутати сред нас, а именно 116 членове от 27-те национални парламенти на Европейския съюз, 34 камери, двама членове от държави кандидати и един депутат от държава с наблюдателски статут. Нека кажа няколко думи от името на Европейския парламент. Еврото е един от най-видимите символи на европейската интеграция и ние се радваме, че повече от три от всеки 4 граждани считат, че тази едина валута е нещо положително за Европейския съюз. Това е най-високата подкрепа, на която може да се радваме от въвеждането на еврото от 2002 година. Надявам се, че всички европейски граждани скоро ще могат да се възползват от тези ползи. Приветстваме намерението на Харватия и България да въведат нужните елементи за успешно а, влизане в ИРМ-2. Освен всички ползи, ние също така трябва да разгледаме и някои от а, уязвимите страни на общата ни валута, които бяха още по-видими по време на економическите финансови кризи. Европейския парламент като със законодател през последните няколко години регистрира много сериозен напредък при економическия и валутен съюз, но някои а, пропуски и структурни недостатъци, които са и обект на редица резолюции на Европейския парламент, все още следва да бъдат разгледани. Комисията ЕКОН, на която съм председател, разглежда а, необходимите инициативи за по-нататъчното развитие на а, Съюза на капиталовите пазари, както и макроекономическата законодателна рамка за по-добро развитие на реалната економика и повишаване на прозрачността и процесите на вземане на решения, както а, също така и международната роля на еврото и а, цифровите финансови системи. Ние също така ще продължим работата си по Европейската схема за състраховане на влоговете, която е един много важен стълб, липсващ от Банковия съюз. Заедно с Комисията по бюджети работим съвместно за програмата за подкрепа и разглеждаме внимателно намеренията на съвета за включването на програмата на бюджетен инструмент за сближаване и конкурентоспособност. Също така говорим и за европейската схема за безработица и повторно а, застраховане. Това ще бъде още една важна част, градивна градивен блок на нашия економически и валутен съюз. И накрая няколко пъти Европейския парламент а, призовава за по-сериозна демократична отчетност. Ние също така искаме да видим какви са гледащите националните парламенти и как тяхната роля може да бъде укрепена за решенията на националните правителства в това отношение. Преди да дам думата на нашите уважаеми гости, ми се иска да очертая някои административни а, моменти. Моля ви че да знаете, че след първоначалните изказвания от нашите гости няма да има възможност всички да се изкажат, тъй като е ограничено времето ни, много са участващите, затова мобата ми е вашите изказвания да са до 2-3 минути. Имате и часовник, по който може да све, сверите колко време е изминало. В, на вашите места ще видите и карти, с които бихте могли да дадете знак, че желаете да вземете думата. Ако действително искате да се изкажете, моля, дайте тези карти на а, отговорниците за залата. Това се отнася за всички участващи. Ще се опитаме да разпределим времето, с което разполагаме, с предимство за депутатите от националните парламенти, след това тези от Европейския парламент, но ще видим как ще се развият нещата спрямо времето, с което разполагаме. Сега ще дам думата на госпожа Гроздана Перич, председател на бюджетната комисия в Хрватския парламент. Благодаря, ще говоря на хрватски. Министъра на финансите на Харватия Здравко Марич, председател на Еврогрупата Мариус Сентено, заместник председателя на Европейската комисия Валтис Домбровски и господин Джентилани, Уважаеми членове на националните парламенти и членове на Европейския парламент, уважаеми членове на Комитета на регионите, уважаеми членове на Социалния и економически комитет. Хрватското председателството е исторически момент за нас. 28 години след признаването на независимостта на Хрватия – Минахме през е, процедурата за присъединяване и тя приключи с е, членството в Европейския съюз през май 2013 година. Вече 7 години от е, това членство ние с огромно щастие поемаме председателството. И започва нов цикъл за Европейския съюз. За Харватия Европейския съюз е мирен проект без прецедент и това е общност, която се основава на общи ценности и на солидарност. Хрватското председателство в момента е в ключов е, момент, за да се очертае пътя на Европейския съюз и така ще можем да дадем нов тласък на Европейския съюз. Имаме намерението да продължим демократизацията на процесите за вземане на решения, за да можем да отговорим по-добре на очакванията на нашите съграждани. Нашето мото е силна Европа в свят пълен с предизвикателства. Това, което е важно в Европа, са ценностите и ние искаме да ги засилим и да отговорим на всички днешни предизвикателства. С особено удоволствие се изказвам от името на Харватския парламент и сега поемам съпредседателството заедно с госпожа Ирене Тинагли, председател на комисията ЕКОН. Еврозоната се засили през последните години благодарение на доброто економическо управление. Ние ще работим за това засилване. Необходимо е да продължим дискусиите на различни равнища с тази цел и с удоволствие очаквам тези дебати. А сега ще е, дам думата на господин Марич, председател на Екофин, за да може той да ни представи приоритетите на Екофин. Заповядайте. Thank you very much. Благодаря много, госпожо Перич и госпожо Тинагли. Уваж... Господин председател на Европейската банка, представители на, на Европейския парламент, за мен е удоволствие че присъствам на тази конференция, съорганизирана от Хрватското председателство и Европейския парламент. Диалога между националните парламенти и Европейския парламент е много важен в оформянето на европейската политика. Момента е подходящ да погледнем отблизо рамката за економическо управление. Това е така, защото започваме нов институционален цикъл в ЕСА, което е винаги добра възможност – да видим какво сме постигнали и какво бихме искали да променим. Освен това, повечето от правилата за економическо управление бяха прияти преди едно десетилетие след кризата. От днешна гледна точка можем да кажем, че много е постигнато в тази област през последните 10 години. Европейския съюз – модернизира правилата за координация и ги разшири извън обхвата на економическата политика. Държавите членки създаваха европейски механизъм за стабилност, за да може да се реагира ефективност при сериозни заплахи за финансовата стабилност. Освен това, Европейския съюз постави началото на банковия съюз, който има един механизъм за надзор и оздравяване. ЕЦБ също така играе важна роля като въведе нови инструменти за парична политика. Всички тези промени направиха ЕС и еврото по-силни и са в, повече, и са в състояние в по-голяма степен да се справят с, с економически обрати. Новите правила предвиждат и стимули държавите членки да намалят натрупания дни с баланс. Възоснова на последния анализ, новите правила нямат въздействие върху процикличността на фискалната политика и добрите економически времена не бяха използвани за изграждане на фискални буфери. Хубаво е да имаме предвид, че тези правила институции бяха замислени за решаване на конкретни и належащи проблеми. Днес ние сме изправени пред различни предизвикателства. Проблемите са свързани с нисък растеж, ниска инфлация и ниски лихвени проценти. Трябва да намерим начини за прилагане на бързо променящата се технология и новаторство, които има социални и економически последици. Освен това, климатичните промени, демографските въпроси стават все по-сложни, особено в някои от новите държави членки. Има и рискове пред економиките, свързани с геополитическото напрежение и несигурността, свързана с търговията. Трябва да мислим в перспектива и да направим така, че економически валутния съюз да бъде солиден и в променещата се среда и в утрешния свят. Диалога за евентуалните промени в рамката за управление е необходим, за да може тази рамка да реагира на новите потребности и предизвикателства. Ние насърчаваме макроекономическата стабилност и устойчивия и приобщаващ растеж, но заедно с това трябва да отчетем екологичните и технологични фактори. Комисията предприе първата стъпка в тази посока с съобщението за преглед на управлението. Това е много добър анализ за ефективността на сегашната рамка за управление и повдига правилните въпроси. Аз очаквам резултатите от обществената консултация по този преглед, която започна вчера. Обеден съм, че европейските институции, националните власти, парламентите ще дадат активен принос в този дебат. Като председател на съвета ние решихме да организираме диалог по прегледа на двуишесто пакета на неформалното заседание на финансовите министри на ЕС през април в Загреб. Акцента ще, бъдат, ще бъде процедурата за макроекономически дисбаланс на заседанието на ЕКОФИН днес. Чухме изя... представяне на комисията за прегледа за рамката за управление. Има редица области, в които становищата на държавите членки са близки. Например, фискалните рамки трябва да насърчават инвестициите, особено в зелената и цифровата економика и прехода към нея, като се гарантира дългосрочна фискална устойчивост. По-конкретно повишаване на качеството на публичните финанси, насочени към растежа, трябва да намерят по-добро място в управлението. Също така има, необходи, има потребност от национално национална ангажираност и следователно по-прости правила, които се основават на осезаеми економически променливи. По-нататъчно задълбочаване на економически вълтния съюз. По-добра координация, по-добрата координация, основана на координацията, е много важна за добрата национална политика, само че има нужда от допълнителен напредък за задълбочаване на този съюз. Хрватска държи на този проект. Като председател на съвета, ние ние искаме да се присъединим към еврозоната скоро и освен това сме убедени, че добро е функциониращия валутен и економически съюз е в интерес на всички държави членко. Еврото е валута на съюза и повечето от държавите членки се очаква да го въведат в известен момент. Следователно е уместно всички държави членки да участват в дискусията за дълбочаване да на економически валутния съюз. Обеден съм, че Марио Сентено ще е, коментира тази тема днес. Но нека да кажа няколко думи за нашите приоритети като председателство в законодателната област. Основната ни цел е да се уточни позицията на Съюза за бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност за еврозоната и за интересованите държа... държави членки в валутния механизъм. Законодателната дейност се основава на предложенията на комисията за програма за подпомагане на реформите договорена от Еврогрупата през октомври миналата година. Много е важно да постигнем напредък тук. Общия бюджетен инструмент за подпомагане на сближаването и конкурентоспособността е много важен за страни, които са обединили своя суверенитет в областта на валутната политика и валутните инструменти. Обеден съм, че Европейския парламент ще отдаде необходимото внимание на този въпрос. Надявам се, че ще започнем разговорите на тристранните разговори този, това полугодие. Ключов елемент към независим и силен економически вълтен съюз е банковия съюз, който е в състояние да управлява кризите и по-конкретно до изграждането на банковия съюз и липсващия елемент Европе, липсващият европейска система за страховане на влоговете. Напредъкът тук е бавен, но всички сме съгласни, че това е сложен въпрос, който е свързан с много политически чувствителни области. Постигането на напредък по това досие ще изисква време и търпеливи дискусии. Нашето намерение е да продължим тези разговори в тясно сътрудничество с председателството на Еврогрупата при, по време на нашето председателство съвета ще продължи техническите разговори по аспектите на бъдещата система. Също така трябва да постигнем напредък по финансовата интеграция. Това означава напредък по Съюз на капиталовите пазари. Капиталовите пазари в Европа са твърде фрагментирани и за това не осигуряват нужната, нужните възможности за инвеститорите, фирмите и економиките. Освен това, силният банков съюз заедно с Съюз на капиталовите пазари ще даде възможност еврото да засили международната си роля. Това е един от нашите приоритети и ще проведем дискусия по този въпрос на неформалната среща на Екофин. По време на председателството ще положим усилия за осъществяване на оставащите мерки, предвидени в плана за действие изграждане и на капиталовите пазари. Имаме и други приоритети. Както виждате, предстои много работа. Тя е много важна, особено с оглед на международната среда, в която Европа функционира. Дълго старите правила и начини на сътрудничество се поставят под въпрос. Обществените екологичните проблеми на които трябва да намерим отговор, ще имат дългосрочно отражение върху начина на живот на следващите поколения като съюз. Ние трябва да се изслушваме и разбираме и да работим заедно в интерес на най-добри решения. Надявам се, че ще успеем да постигнем това в хода на настоящия дебат. Благодаря, господин Марич. думата. Сега давам думата на председателя на Еврогрупата, за да ни представи приоритетите на Еврогрупата. Господин Сентено, заповядайте. Thank you. Благодаря. Здравейте, уважаеми депутати от националните Европейския парламент, председател на съвета на Екофин, Дами и господа, много е, е важно да се разгледат тези теми в рамките на тази годишната Европейска парламентарна седмица. Откакто поех е, е, настоящата си функция, аз посещавам 30 парламентарни сесии често и редовно и мисля, че това е важно за нашата демокрация. Днес ще говоря за управлението на ниво Европейски съюз, но а, което е все така важно, както и това национално равнище. Важно е, че последните изследвания на Евробарометър – показват 75% подкрепа за еврото, най-високата възможна до момента и а, можем да се гордеем с това. Не трябва да разочароваме европейските граждани. Ние се създадохме еврото преди 20 години, но нямаме нужните институции за него тези пропуски изиграха голяма роля в последните кризи. От тях насам предприехме нужните стъпки, за да ги преодолеем в този така важен проект в нашето развитие. Ние трябва да защитим нашата валута срещу потенциалните рискове и опасности. Много вече беше направено, но и много все още се прави. Економиките, економиката от еврозоната в момента а, тях се наблюдава известно забавяне. Ето защо е толкова необходимо това преразглеждане на административното управление. Три елемента има в него. На първо място общите правила за финансовата, данъчната и фискална политика на държавите Европейския семестър е един от най-добрите примери в това отношение. Като цяло аз съм убеден, че нашата ремка, основана на правилата, ни служи добре и преодолява постепенно вече натрупаните в миналото дисбаланси. На второ място, ефективността на нашето управление зависи от институциите. Общите институции, с които разполагаме, подпомогнаха управлението и го изведоха на ново равнище. На трето място, неформалните дискусии, координацията и партньорските взаимодействия са също така важни. Това е причината, поради която се създаде Еврогрупата и това е и нейната роля според договорите на Европейския съюз. Ролята на Еврогрупата в, европейс... в економическата криза показа нейната важност. Ние също така Предаваме по-голяма структурираност на нашите неформални процеси на координация. Понякога говорим за мека координация и през последните месеци Еврогрупата проведе няколко а, дискусии по темата за а, економическите прогнози и в момента се препоръчват държавите членки да адаптират, адаптират своята фискална позиция спрямо тази информация. Фискалния отговор трябва да се стреми към по-подкрепяща позиция, що се отнася до а, общото ниво с натрупване. Това е отразено и в а, препоръките за всяка държава членка и а, именно спрямо това ще бъдат оценявани отделните държави членки. Работи ли е, е тази схема е въпросът, който съвсем логично възниква тук. Днес ние разполагаме с най- близко стоящите национални позиции, позиции които някога сме наблюдавали. И това означава, че нашата монетарна валутна политика е много по-ефективна. Самия този процес обаче е постижение на всички тези три измерения на административното управление и по този начин допринасяме за увеличаването на надежността на а, тези усилия. Също така възникнаха и темите свързани с климата. Има и все по-големи геополитически напрежения, които трябва да бъдат отразени в нашата работа, както и търговските взаимоотношения. Пред нас има критични въпроси, които трябва да решим и трябва да ги а, разгледаме наистина добре, ако искаме да продължим успеха си. Трябва да решим дали управлението, което прилагаме, е а, все още подходящо и ще бъде ще продължи да бъде подходящо в бъдеще. Еврогрупата е готова да допринесе за процеса на публична консултация по темата. В последните две години ние също така разглеждаме и институционалната архитектура за Европейския валутен съюз и е, ние също така наблюдаваме много добър напредък по задълбочаването на еврозоната. Тук съществуват и много политически а, теми и въпроси, чувствителни а, в това отношение. И нека ви е, очертая пред вас предстоящите стъпки. На първо място а, е дискусиите в Еврогрупата подготвят споразумението срещата за това споразумение. За голяма част от 2019 година в Еврогрупата обсъждахме оперативните принципи за този инструмент. Нека накратко ви ги опиша. Съгласни сме, че инструментът трябва да съфинансира националните реформи, които са в посока сближаване и конкурентоспособност в еврозоната. Сближаването не е естествена последица от валутата валутната интеграция. Изискват се такива национални и европейски политики, които са в посока инвестиции и реформа. Е, нужни са бюджети за държавите от еврозоната. Тези инвестиции е, и тези политики ще са в посока конкурентоспособност. Най-сближените и най-конкурентоспособни държави членки ще са е, тези, с които, в които има най-ефективна водна политика и в които гражданите максимално ще могат да се възползват от едината валута. Предвижда се и адаптиране на степента на съфинансиране за тези държави, които имат економически трудности. Също така предвиждаме известни бюджети за подпомогна държавите, които имат конкретни трудности в това отношение. стратегическата ориентация на инвестициите и приоритетите на реформите за инструмента ще бъдат решени от срещата на високо равнище на еврозоната и а, ние ще а, организираме начина по който ще се отговорим тези приоритети. Ще се засили а, координацията на економическата политика и това е нещо, което често липсва при прилагането на нашите правила и препоръки. Прилагам този бюджетен инструмент също подлежи на надзора на Европейския парламент, както и освобождаването отговорност също от страна на Европейския парламент. Ние разчитаме на а, вашата подкрепа. В същото време вие можете да участвате и в оформянето на предложенията от държавите членки. Нека сега очертая някои финансови аспекти. Лидерите решиха, че инструментите ще бъдат част от европейския бюджет и обемът на бюджетния инструмент ще бъде а, определен от тях. Няма как да а, предположа какъв ще бъде крайния резултат в момента, но предполагам, че изменените ще бъдат скромни. Макар това да е политически дебат, аз считам, че нашите лидери ще видят начин, ще намерят начин да увеличат тези правомощия, така че финансовите източници да са не само от собствените, собствени източници. Това може да бъде осигурено от отделно между парламентарно споразумение и вчера беше очертан, бяха очертани основните заключения в доклада за това кога може да се премине по тако, при такова разпо, споразумение, така че тези 18 държави от еврозоната да могат да допълнят предвидения бюджет. Макар европейския бюджет да се преразглежда всеки 7 години, ние преразглеждаме приоритетите си всяка година. И всяка година ще трябва да си дадем въпроса имаме ли, разполагаме ли с достатъчно ресурси, за да разгледаме тези а, въпроси, е, решим тези проблеми. Ако отговорът е не, ще трябва да допълним бюджетите. Ето защо всичко това става толкова важно има значение не размера, не сумата, а ефективността. Ето защо аз бих казал, че не а, размера на бюджета има най-много значение в момента. Политиката е свързана с намирането на равновесието между амбицията и прагма тишния подход. Обеден съм, че знаете това много добре. Обеден съм, че в преговорите между парламента и съвета ще могат да бъдат приключени колкото може по-скоро, за да се премине към оперативност още през 2021 година. Сега няколко други момента, по които работим през последната година. Миналия декември стигнахме до споразумение за преразглеждане на договора за ICM и с провождащата документация. Ще по... започнем реформата а, за ISM и а, договора. Това е договор, е, това е процес, който е, ще премина и през националните парламенти, така че може да продължи до 2021 година. Резултатът обаче ще бъде по-голяма достъпност и е, ясна роля в реформите за економическо приспособяване, и друг важен а, момент е, че по този начин ще може да се използва единия фонд за оздравяване. Това е един ключов липсващ елемент в Банковия съюз. Ние разглеждаме условията и подготвяме нужното за евентуалното въвеждане през 2021 година, три години по-рано, отколкото беше планирано. Друг висящ елемент в нашия дневен ред е третия стълб на банковия а, съюз, а именно а, европейската схема за застраховане на влоговете. Ние а, решихме да предприемем един подход, ориентиран към пазара, с по-добро управление на кризата и с повече гаранции за финансова стабилност. Тези дискусии продължават на ниво заместник министри на финансите и съм убеден, че те способстват за положителна енер... инерция по темата и е, съм убеден, че до юни месец ще успеем да постигнем резултати. Съвместната ни амбиция трябва да е да имаме по-пълен банков съюз, е, завършен до края на настоящия мандат. Тук имаме и връзката с капиталовите пазари, където ще са а, необходими и други стъпки за осигуряване на европейската финансова суверенност. И така стигам до края на моето изказване. В отговор на кризата бяха въведени важни положителни изменения в а, административното управление, което направи еврозоната по-устойчива. Изправихме се пред а, предизвикателствата на кризата, ние бяхме един щит, който вече се вижда и признава от всички страни. Междувременно се появиха нови предизвикателства, които правят необходимостта от преглед още по-своевременна. Но задълбочаването на Европейския вълтен съюз означава, че има политическа готовност за този път напред, макар той да е поетапен и бавен. Уверявам ви, че ние ще продължим като Еврогрупа да изпълняваме своята важна роля и в бъдеще. Благодаря ви за вниманието и с нетърпение очаквам да чуя вашите гледища. Благодаря, господин Сентено. Вие попресрочихте своето време за изказване. Но сега господин Вадис Домбровскис изпълнителник е, заместник председател на комисията, който ще разгледа приоритетите от страна на Европейската комисия. Госпожо председател, госпожи и господа национални депутати, колеги, за мен е удоволствие да аргументирам необходимостта от по-задълбочен и ефективен економически и валутен съюз ИВС. Това е в центъра на интеграционния процес. Ние трябва да гарантираме благоденствието, стабилност и да помогнем на бизнеса и във все по-конкурентната глобална среда ние трябва да подсилваме международната архитектура. Силен ИВС предполага по-добро управление. Председателката фон дер Лайн каза много ясно, че економическото управление и демократичната отчетност вървят ръка за ръка. Една от полуките на процеса на европейския семестър е, че участието на Европейския парламент и националните парламенти води до ангажираност с реформите. Ето защо е, ние се явяваме пред е, парламента при трите етапа на цикъла и разговаряме с националните парламенти, за да чуем техните приоритети, за да можем след това да ги отразим в своята програма. И усилията ни трябва да бъдат насочени в три основни насоки. Първо, ускоряване на напредъка в Банковия съюз. Този проект има за цел да опази парите на данакоплаците. Не, те трябва да покриват е, резултатите от грешките на банките. Заедно с това имаме нужда от стабилен финансов сектор, който да финансира политическите ни цели. Комисията е готова да работи в тясно взаимодействие с държавите членки Европейския парламент за постигане на предък по Банковия съюз. Сред тях е, обща система за страховане на влогове и е, гаранциите, механизма за гарантиране при единия механизъм за оздравяване. Това са спорни въпроси, но те трябва да бъдат решени в името на бъдещето. Също така приветстваме споразумението за реформиране на Европейския механизъм за стабилност. Надявам се, че процесът ще приключи скоро. С, по този начин ще подсилим инструментариума за предпазни мерки и това ще стане част от нормативната база. Освен това, трябва да доизградим Съюза на капиталовите пазари. Това е още по-важно днес, след напускането на Великобритания, има съгласие, че имаме нужда от по-солиден и по-малко фрагментарен капитал в Съюз, което е в интерес на гражданите и фирмите. Това не е технически, а политически въпрос. Малките и средни предприятия, например, имат нужда от разнообразни източници на финансиране и по тази причина ние ще създадем обществено-частен фонд за първоначална публична, обществена подписка. Капиталовия съюз е необходим и за инвеститорите на дребно. Освен това, трябва да постигнем напредък по нови е, методи, като процедура за неплатежоспособност. На трето място, програмите за подпомагане на реформата трябва да станат напълно функционални през, през 2021 година. Приветстваме инструмента за сближаване на, и конкурентоспособност, тъй като той ще бъде стимул за структурни реформи също така ще осигури нужните финансови инвестиции. Също така работим по европейска система за страховане при безработица, за защита срещу сътресения. Това ще до, бъде принос към сближаване между държавите членки. Ще оказва защита при сътресения. В, освен това, рамката за економическо управление ще покаже кое е дало добри резултати и кое има нужда от промени. Комисарят Джентилони ще се спе по-подробно. Е един жизнен економически и валутен съюз, съюз получиваш на банковия съюз, съюз на капиталовите пазари и механизма за оздравяване е най-добрият начин за повишаване на стабилността на Европа, за засилване на международната роля на еврото и за укрепване на нашата финансово-економическа независимост. Това ще е, засили и позициите ни в международния план, ще покаже, че Европейския съюз е за международно сътрудничество и регламентирани е, търговия. Това, е, това е в полза на твърдението, че геополитически Европейски съюз е насочен към е, утвърждаване на нашите е, ценности. Имаме нужда от взаимодействие с националните и европейски парламентаристи е, за укрепване на ролята на Европейския съюз. Благодаря господин Домбровски. Сега ще дам думата на господин Джентилано, който ще говори за приоритетите на Европейската комисия. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. За мен е удоволствие да участвам тази седмица на тази Европейска парламентарна седмица, посветена на темата економическо управление. Аз съм убеден, че тази проява е особено важна в момент, в който Европейския парламент играе нарастваща роля сред европейските институции. И европейските теми са все по-актуални в дискусиите в, Европе, в италианския парламент. Сега, с ваше позволение, ще премина на английски и ще кажа, че тази дискусия е особено навременна, защото, както каза Валски, положихме началото на съобщението на комисията за преглед на економическото управление. Дискусията по економическото управление е на време. Сегашната економическа ситуация беше тема на едно много ясно послание от наша страна. Растежът продължава, и отбелязваме растеж от 7 години насам. Е, само, че растежът е много по-бавен, има опасност от нисък растеж, ниски ликвени проценти, ниска инфлация за дълъг период от време. Заедно с това е, сме изправени пред е, външни рискове, които могат да кажат отражение. На първо място е, епидемията, предизвикана от коронавируса в Китай. И така, имаме. Е, конюнктурата се характеризира с растешно предизвикателства. Второ, новата Европейска комисия и европейските институции е, работят по много амбициозни предизвикателства. Предимно е основно Европейския зелен пакт, цифровия преход и демографските предизвикателства. Всичко това са основополагащи задачи на новата комисия и на новия европейски цикъл. Всички тези задачи обаче са и свързани с огромни инвестиционни потребности. Публичните инвестиции все още са под нивото е, от периода преди кризата. Прегледът, е, който започнахме преди 10 години, е, има за цел да направи оценка на работата на институциите, да отчете, да направи равносметка на правилата и да направи заключение за това какво трябва да се промени. Сега, кое е дало добри резултати и кое не е дало добри резултати, отговорът тук е много лесен. При всички случаи намалихме дефицита, след дълбоката криза имаше продължителен период на растеж, намалихме дълга, но това, нивата в различните държави членки са различни. Не успяхме да избегнем проциклични политики и не успяхме да намалим излишъците в страни с фискални възможности. Като цяло правилата постигнаха добри резултати, но заедно с това в новата конюнктура е ясно, че трябва да променим и актуализираме правилата. Въпросът не е дали си за или против стабилните публични финанси. Въпросът е по-скоро какъв да е състава на публичните финанси. Въпросът не е да се променят правилата и да се предизвикват сътресения в тях, а да бъдат адаптирани те към новите реалности. Кои са основните насоки на промените? Ще спомена две от тях. Първо, тези правила да, да се упростят. Много е лесно да се каже, не е толкова лесно да се реализира на практика. Също, освен това, защото сложността е свързана и с необходимостта от редица инструменти, които са необходими за взимане на решения. Само, че понякога нещата стават твърде сложни. Когато сложността нарасне, правилата с голяма сложност водят до трудно разбиране сред гражданите и поставят под съмнение доверието на гражданите в тях. Втората ни задача е да се осигури да създадат условия за растеж и то чрез инвестиции. Мисля, че можем да преодолеем различията. Аз си давам сметка, че това не е ясно, но можем да преодолеем различията, ако погледнем към бъдещето и ако използваме политическата добра воля и ако водим е, открит дебат с националните парламенти. Е, сигурен съм, че това е много важно за постигане на добри резултати. Благодаря на господин Джентилони и последният оратор е господин Фабио Панета. който е член на управителния съвет на Европейска централна банка, който ще говори за дълбочаване и разширяване на економически водния съюз. Уважаеми господин заместник премьер, господин председател, господин комисар, уважаеми депутати, дами и господа. Чест е за мен да се изкажа днес пред вас. Економическия и валутен съюз прави така, че економическите политики национално и европейско равнище да работят заедно и по този начин има по-задълбочено сътрудничество между държавите членки, както и между вас, парламентаристите на национално и европейско равнище. Два централни дебата има тук. На първо място реда на интеграцията. Някои твърдят, че политическото сближаване трябва да е- дойде преди валутния съюз и други, които смятат, че посоката логична е а, от валутен съюз към политическо сближаване. И на друго място, дали следва първо да се говори за еврозоната или за институционалните и отражения. Всичко това отива отвъд чисто техническата дискусия готовността на Европа да върви напред, което се оказва много по-силно вярване, отколкото очаквахме. Но за да продължи това вярване, то трябва да бъде подкрепено от ефективни политики. Аз тук виждам две, два приоритета. На първо място с разширяването на еврозоната трябва економическия и валутен съюз да бъде с по-добро управление. На второ място, както за сегашни, така и за бъдещите членове на еврозоната, трябва да гарантираме добрата подготовка на приемането на нови участници. Да не става твърде бързо разширяване или твърде трудно присъединяване. Интеграцията остава много важна цел. От една страна европейските економики са твърде малки, за да използват размера си като лост в международни преговори. Сътрудничеството на европейско равнище и споделянето на една политик на една и съща валута повишава влиянието на европейските държави на международната сцена. Економическата интеграция обаче трябва да се управлява по един ефективен начин, за да можем да се възползваме напълно от нейните ползи. Е, с присъединяването на още държави към еврозоната, тази структура става все по-разнообразна и финансовите структури стават все по-различни. Ако не се управлява добре, тази взаимосвързаност може да повлияе негативно на циклите в различните държави и по този начин да а, има подривен ефект спрямо ползите на процеса. Незавършеността на економически вълтен съюз доведе до кризите през а, последното десетилетие, кое, които а, доведоха и до необходимостта от разглеждане. Подкрепата за економическия растеж и заедостта е от 2013 насам са създадени повече от 11 милиона работни места. Сериозни стъпки са предприяти за заздравяването на архитектурата обща система за справяне с неуспяващите банки, както и подкрепа за държавите в нужда. Но както виждаме от последните събития, има необходимост от още повече действия – тъй като растежът вече е по-стабилизиран, но остава скромен. Така че ще продължим да имаме нужда от подкрепа, от валутната политика, за да вървим в посока на нашата обща цел. Европейския съюз е част от целият този разказ. Паричната политика не е достатъчно добре поливодена и това води до по-високи нива на инфлация, отколкото би било желателно. Кризата още веднъж ни напомни за един важен а, урок. При разширяването си, еврозоната трябва да закрепи и укрепи своите институции – както и за Банковия съюз, така и Съюза на капиталовите пазари, така че да има по-балансирана финансова структура. Разнообразието в еврозоната тогава би се превърнало в по-скоро в плюс, отколкото в минус, тъй като финансовите холдинги ще бъдат в различни държави и различни пазари. По този начин пазарът ще действа с смягчаващ ефект на международните шокови вълни. Когато има по-висока степен на разнообразие, има по-висока степен на предизвикателство при намирането на консенсус. Това ще се отрази на процеса на вземане на решение, което прави необходимостта от здрави институции още по-необходимо. Разширяването на еврозоната означава това, трябва да върви паралелно с задълбочаване. Членството в еврозоната обаче не извинява държавите от техните обичайни а, отговорности. Възможностите могат или да се използват, или да бъдат подминати. Историята ни показва примери и за едното, и за другото. Има необходимост от това да бъдат спазени ясно критериите за членство. Така че трябва държавите за кандидатстващи за еврозоната да спазват всички тези условия, както и да са приели и транспонирани европейското законодателство в областта. Трябва да продължим с сериозните усилия в всички тези области за много добро банко, система за банков надзор, за да се постигнат целите. Няма как да има сближаване или конкурентоспособност, ако институциите не са готови за всичко това. Нужна ни е постоянна, постоянен процес на сближаване, както е казано в договорите. Следва също така да се възползваме както от ползите от това сближаване, така и да понесем последиците в дългосрочен план. В много държави трябва да се подкрепят а, на финансово равнище за постигане на всичко това. Всяка държава, която трябва да се, иска да се присъедини към еврозоната, трябва да е готова не само за едината валута, но и за банковия съюз. А един член, който иска да се присъедини, би следвало да поиска близко сътрудничество между своята централна банка и Европейската централна банка, за да могат да се преодолеят потенциалните слабости и да бъде осъществен надзор от страна на Европейската централна банка, еврозоната е и присъединяването към нея е политическо решение, което се взема от гражданите и, избран... и техните избраници. Също така успешното участие изисква и много подробен преглед Заключение. Вместо да спорим дали трябва да се разшири или задълбочи съюза, аз казах днес, че всеки един от тези процеси трябва да се съпътства от политическо задълбочаване и качествено приближаване, за да може да се води и от парламентално равнище този процес на сближаване и прилагане на европейските достижения на законодателството и има възможности за действие и за бездействие по отношение на економическия и валутен съюз. Благодаря господин Панета. Сега има думата госпожа Кинали, която ще даде думата на депутатите от националните парламенти и от Европейския парламент, които са пожелали да вземат думата. Започваме с госпожа Крето от Румънския сенат. Припомням на всички, че разполагате само с по две минути. Доста е дълъг списък с желащи да се изкажат. Заповядайте. Благодаря. Аз участвах на подобни конференции преди. С риск да ви досъдя ще повторя, че балансирането на националните отчети е поле, по-полезно за страните, отколкото да се балансира обществения бюджет. Институционалните гласове настояват за гъвкавост в пакта за стабилност и растеж ребалансирането на дефицитите и излишъците са спешно необходими. Това ще е полезно за всички. Аз съм изключително доволна от това, защото би трябвало да съм изключително доволна, но не съм, защото предложението е само за валутата, т.е. интересуваме се от валутата, но не се интересуваме от Европейския съюз. Това, което искам да кажа е, че страните, които не членуват в еврото, трябва да участват в процеса на взимане на решението. Страните, които все още не членуват в еврото, членуват в единия пазар с висока степен на економическа интеграция. Те имат само време на дерогация от еврото и има ваш висок процент от евроизацията. И освен това, основните им търговски партньори, инвеститори са държави членки на еврозоната. Тези държави членки могат да станат, могат да пострадат при една криза не по-малко от всички останали, без да могат да се възползват от механизмите и правилата за подпомагане на изпадналите в беда. И това разделение между членуващи и не членуващи се възприема като разделение и то подхранва евроскептицизма. Аз не смятам, че можем да спасим еврото без съюза. Еврото е валута, която се основава на доверие и тя може да стане глобално силна само ако положим усилия за запазване на високо доверие в еврото и, и Европейския съюз е, и ако прилагаме механизми за разпределение на рисковете. Сега представителя на Латвия. Благодаря. Що се отнася до основната тема на дискусията, именно економическото управление в ИВС, отговорът е, че Разглеждането на пакта за стабилност и растеж е приоритет. Първата методология за определене на резултатите е много важна, тъй като определя резултатите от структурните дефицити. Това е променлива, която трудно се оценява и може да доведе до политически грешки. Можем да сместим дисбаланса с правила за разходи разходите са под контрола на правителството. Второ, изчисляването на потенциалния растеж и структурния дефицит трябва да се основават на, на по-продължителен период от сега прилагания двогодишен период. Четиригодишният период е за предпочитане. Освен това, гъвкавостта на пакта стабилност и растеж трябва да се разшири, като се освободят като се освободи националното съфинансиране, публичното инвестиране и вноските в е, МФР от изчисляването на дефицита, за да се насърчат е, и инвестициите в здравеопазването и ставането на на нови правила. Златното право на обществените финанси трябва да бъде насока за фискалната политика and not to fund current spending. This would promote Това ще насърчи е, солидарността между поколенията. В момента Европейския съюз и еврозоната трябва да подпомагат висок обем на инвестиции, необходими за устойчиво развитие. Въпросът е от ключово значение за бъдещето на Съюза. Ако финансовата политика не се промени, ще се провалим. Благодаря. Thank you very much. Now it's the turn. Благодаря. Сега идва ред на членовете на Европейския парламент. Все по-трудно става да се говори за Евросъюз от стратегическа гледна точка. Обсъждаме технократски въпроси. С тези мерки зависят от полумерки някъде другаде. Е, в е, това, което се говори в Европейския парламент е, е различно от това, което се говори в националните парламенти. Националните парламенти отсъстват от решенията. Съюз на капиталовите пазари не се развива. Бюджетният капацитет се оказва недоносче. Националните бюджети са под контрол но растежа в еврозоната е бавен. Съгласни сме, че, проект, че Европейски съюз е политически проект, само че той стана игра в която еврократите правят каквото искат, контрола върху бюджетните политики не е достатъчно. Може нека да се върнем към стратегическата политика, да приемам, че е в еврозоната има губещи и печелищи и да видим дали има политическа воля за повече баланс. И след това можем да изградим структура за постигане на баланс. Предложенията за тази структура съществуват отдавна. Този подход е идеалното решение за напредък, само че няма да се случи. Втория вариант е да продължим с технократския подход през последните години. Само, че Опитът ни показва, че когато следващата криза дойде, степките, стъпките напред а, могат да ни помогнат а, да решим проблемите. В противен случай следващата криза ще ни свари а, неподготвени да се оправяш да решава частично проблемите е британски подход, само че британците вече напуснаха. Сега представител на Sorry. на Хрватския парламент. Благодаря, ще говоря на родния си език. Економическото управление се основава на правила и както вече се каза неколкократно, Трябва първо да разгледаме бюджетните правила, за да се постигне стабилност и да можем да постигнем координация между е, държавите в Европейския съюз. Трябва да се подготвим на, е, за един вид е, данъчен съюз в Европейския съюз. Трябва да има също така компенсиране между отделните региони и някои страни, за да няма никакъв шок трябва да се мисли и за това как да се справяме с евентуални кризи. Вече познаваме такива кризи. Когато не е било възможно излизането от кризата да стане чрез националните бюджети. Правилата на еврозоната може да допринесат за това, но европейския семестър се сблъсква с процедури, които водят до липса на равновесие. Държави членки с под по-големи тежести и други по-благоприятствани. Съответно има важни предложения, които трябва те първа да се приемат за такива по-коректни процедури и освен това, от друга страна, трябва бързо да се запътим към банков съюз, който е необходимо предварително условие за по-сериозна европейска интеграция. Благодаря ви много. Thank you very much. Now... Благодаря ви. Сега продължаваме с господин Слотовек от Нидерландия. Thank you, chair. Благодаря, госпожо председател. Имам въпрос за господин Сентено. Прочетах публикацията му в Твитър, както и това, което нашия министр на финансите Лукстра публикува също в Твитър за важността, която ам, Нидерландския парламент счита, че има прозрачността на еврогрупата. И ето господин Сентано а, също пише, че предлага мерки и че всички тези елементи вървят ръка за ръка. Може ли господин Сентено да ни информира за новите стъпки, които ще предприем през 2020 година, за да се повиши прозрачността и би ли могъл да а, коментира документа, получен от Нидерландския парламент, с някои предложения за повече и по-бързо разглеждане на документи, идващи от Законодателния съвет. Благодаря. А сега към господин Писуаро от Европейския парламент. Благодаря много. Не съм чак толкова пенсимистично, настроен спрямо бъдещето, защото е изключително важно да не битуваме в днешния страх, а да си представяме бъдещето. Това е и цифровото, цифровия преход. Така трябва и да си представим а, економическия и валутен съюз. За мен е много важно, че има задължение в договорите за присъединяване към еврозоната. Това не е въпрос на избор, това не е факултативна разпоредба. Но сега пък има държави, които са готови, а пък не искат да се присъединят. Това, което трябва да направим, е да работим именно с тези държави, да повишим осведомеността на техните граждани. И това не е нещо технократско, това е политическо предприятие, което трябва да направим и а, след Брексит особено важно става да се придържаме, да си сътрудничим по-близко. Работих като с докладчик по редица теми и трябва да кажа, че съм много доволен, че съществуват инструменти, които ще създадат мотивация. И имаме е, правното задължение, а пък сега ще имаме и допълнителни стимули за този е, процес. И задължение, и стимули, но е важно този процес да бъде достатъчно прозрачен и да сме готови да, сме, да се отчитаме пред гражданите си. И не на последно място, като координатор за заетостта, искам да подчертая, че сближаването е изключително важно, не само обичайното сближаване, но реалното сближаване. Така че, когато говорим с тази тема, нека да не забравяме че има и социален курс, социални инвестиции, децата, възрастните, а, настаняването и така нататък. Така изграждаме сближаване в Европейския съюз и така може да се разшири еврозоната. Благодаря. Сега господин Лаловач от Харватския парламент. Захвалям, поштована председаваща колеги. Много благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Има рискове за устойчивостта на еврото в еврозоната. И това именно насърчи държавите членки да се споразумеят около проектите на банковия съюз. Това би била нова институция, която да контролира и да разрешава проблемите с банките в Европейския съюз съвсем не е завършила тази работа по интегрирането на европейските банки. Още сме много далеч от такава единна система за застраховане на влоговете или за намаляване на рисковете. Така че ще ни трябва орган, който е, да може да гарантира влоговете на равнище Европейския съюз. Това ще засили доверието в банковата система но ще са необходими и други инициативи за капиталовите пазари и в областта на банковото законодателство. Законодателната рамка на, за банките е много е, разнообразна и ще трябва да се хармонизира. Включително и в областта на спестяванията, например. И така, текстовете за влоговете, спестовни, инвестиционни, трябва да се променят, за да могат да се премахнат всички трансгранични препятствия. Има текстове, които се разглеждат в съвета и които се насочват именно на там. Така че всичко това трябва да върви успорено и в Банковия съюз, и в тези механизми, за да може да се усъвършенства работата. Благодаря. Yes. Господин Косор от Харватския парламент отново. Poštovani predsjedavajući, на колегите. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Има институционални промени, които ще се произведат с е, економическия валутен съюз, така че ще се развият нови правила и нови механизми. Ще ни трябва координационен механизъм на европейско равнище и за целта е необходимо цялата компетентност от законодателната сфера да премине от национално равнище на европейско такова. За това ще трябва да осъществим механизми достатъчно надежни на ниво еврозона. Ако говорим за Харватия, има сериозен напредък във връзка с бюджетното равновесие. Ние влязохме в механизма към еврозоната от юли месец и се хармонизираме с останалите централни банки на държавите членки на еврозоната. Но трябва да има и политическа воля от страна на институциите и на държавите за разширяването на еврозоната. Така или иначе Харватия прие 19 мерки в 6 области, за да може да се засили контролът над банките и за по-тясно сътрудничество с Европейската централна банка както и за засилване на макропруденциалната рамка и включително и в борбата срещу корупцията. За изработването на надежна статистика също и за намаляване на административното бреме. Всички тези мерки ще бъдат е, въведени до юли 2020 година и така Харватия наистина вече ще стане сериозен кандидат за е, влизане в е, механизма. Ето в това е именно важната роля на националните парламенти. Благодаря. Благодаря. Господин Мавридес от Европейския парламент. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря народния си език. Без никакво съмнение, сближаването между нашите економики е онова, което ще привлече доверието на нашите народи в европейския проект срещу всички възможни противници – в това число срещу популизма. Ако искаме такова истинско сближаване между нашите економики, ще трябва явно да стигнем по-далеч и да намерим инструментите, които на практика ще ни позволят да се сближим. Аз е, карам втори мандат в Европейския парламент и много често чувам едно и също. Толкова често чувам едно и също, че лека по лека започвам да се уморявам. Във връзка с европейския семестър, От години от нашата група предлагаме социални и екологични критерии, които трябва да се включат в европейския семестър. По-нататък, когато става въпрос за задълбочаване и засилване на структурите на економическия валутен съюз, аз като економист ще кажа, че не виждам как можем да говорим за задълбочаване на единния пазар, без да сме приключили с банковия съюз. Разбирам, че темата е сложна, че съществуват и технически аспекти на този проблем, но все пак трябва да сме сериозни. Сериозното препятствие е, нека да го кажем честно, политиката на някои държави членки. И последно, Ако искаме по-дългосрочни цели в перспективата на 2050 година, преходът трябва да бъде едновременно реалистичен и постепенен. Това е изключително необходимо за всички онези, които наистина защитават европейския проект. Всяка грешка е много опасна и може да постави под въпрос целия ни съвместен проект. Благодаря. Благодаря. Сега представител на Бундестага. Госпожо председател, дами и господа членове на парламентите, тук говорим за економически валутен съюз, който зависи от договорите. Не съществуват и споразумения между държавите – които могат да бъдат прехвърлени в европейското законодателство, но а, към нас се обръщат с призиви за предпазливост. Националните парламенти трябва да изиграят ролята си, когато става въпрос за бюджет и за данъчна политика. Реализацията на, на пакетите от 6 и от два акта трябва действително да се реализират последователно. Трябва да се излезе от финансовата криза чрез помощ към държавите членки, които са в такава криза. Но въпреки това трябва да се предвидят и е, достатъчно резервни мерки за зеления пакт. Стабилност е абсолютно необходима. Това е, например, може да се осъществи в механизма за бакстоп – и механизма за стабилност, но ще трябва да засилим също така Европейската система за състраховане на влогове. Инструмента БИК за конкурентоспособност е добра идея за сближаването на държави членки, но трябва да избегнем всяко припокриване, всяко дублиране на инвестиции. За сега има в излишък 280 милиарда евро и този излишък трябва да се използва за подобряването на структурите на економическия валутен съюз и смятаме, че е, междудържавната структура е, ще е достатъчна, е, за да можем да дискутираме и да чуем всички, всички мнения. Благодаря. Господин Боцис от Кипър.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 кризата от 2008 година, но сега вече трябва да се приспособим към новите европейски предизвикателства и към амбициозните цели, които набелязахме във връзка с бюджетната политика и във връзка с цифровизацията. С оглед прозрачност ние искаме да привлечем доверието на гражданите, искаме повече отговорност от страна на политиците и искаме правила за бюджетна политика, които да бъдат надежни какви са условията, за да можем да засилим Европейски економически и валутен съюз. Едно е тук решаващо, именно системата за застраховане на влогове. Това е абсолютно неизбежна система. И трябва да се установи принципа на солидарност между държавите членки на Съюза чрез тази система. Тази система за гарантиране на влоговете е изключително важна, за да има равнопоставеност при е, разглеждането на всички инвестиции, на всички влогове, където и да се правят те. По този начин ще може да се е, компенсира парадоксалното положение, което в момента съществува в Европейския съюз. Все пак ми се иска тук да изразя една силна критика спрямо тези правила за бюджетна дисциплина и за економическо управление, които бяха наложени в контекста на економическото приспособяване. Кипър претърпя пряко последиците от е, е, тези е, отрицателни последици, които бяха наложени. Сега, когато говорим за система за страховане на влоговете, вече не става въпрос за нещо пунктуално, а за нещо дългосрочно, може би след 2024 година. You, Благодаря. Аз ще говоря на португалски, който е родния ми език. Gostava de começar por... Ние говорим за економическо управление. Искам да напомня, че парич, ако паричната политика успя да спаси еврото, то е защото нормите на економическото управление се оказаха недостатъчни и те бяха недостатъчни и след съобщението 2015 година на комисията, когато е, бяха, когато тълкуването на правилата станаха по-гъвкави. Економическото управление би трябвало да подпомага растежа, бих добавил устойчивото, устойчивия растеж заедно с това публичните финанси трябва да останат стабилни. Но а, трудностите като че ли се оказват а, правило в а, Европа. Европейския съюз не решава проблемите по правилен начин. Има тре тенденция към а, превес на правилата на економиите. Ние имаме нужда от златна норма за подпомагане на зелените инвестиции. Освен това имаме нужда от по приобщаващи е, семестър, който ни дава възможност да постигнем целите на устойчивото развитие и те да станат приоритетни. имаме нужда от економическо управление, което е по-гъвкавост, повече гъвкавост на нормите. Е, норми, които да не са проциклични, както в миналото. Имаме нужда от повече стабилност, имаме нужда от истински бюджет за еврозоната, завършен банков съюз с четвърти стъп, е, т.е. проблема с, влоговете, с влоговете. И последното ми наблюдение е свързано с, с процедурата за макроекономически дисбаланс. Правилата трябва да се прилагат по един и същи начин в страните, които са в дефицит и които са в излишък. Правилата трябва да се прилагат еднакво стриктност господин Ставро от Кипър. Госпожа Ставро. Ще се изкажа на родния си език гръцки. Економическите политики се сближиха в държавите от е, еврозоната и това позволи и по-добра устойчивост на нашите економики и изобщо сближаване между държавите. Но все пак остават е, сериозни предизвикателства, особено за някои държави членки на еврозоната. Трябва да отчетем спецификата на всяка държава в рамките на тази финансова рамка. Финансовата рамка, за съжаление, е прекалено сложна и се оказва не на висота на настоящите предизвикателства. За това трябва да се подобри. Искам да се възползвам от е, възможността сега да приветствам инициативата на комисията, която стартира сериозен дебат във връзка с е, наблюдението и надзора по всички възможни заинтересовани страни. Надявам се, че тази инициатива ще доведе до конкретен резултат. С оглед на високата амбиция за цифров и екологичен преход. Ще приключа с настояване на ролята на националните парламенти. Те имат ключова роля, защото те са именно тези, които трябва да контролират всеки етап от процеса и с това са стълбовете на демократичната легитимност на тази рамка. Благодаря. Господин Маратин от Италия, благодаря няколко бързи коментара. Първо, за механизма за сближаване и конкурентно способност. Според мен това прилича, това ми прилича на държавен а, фонд. Всъщност ние ние имаме нужда е функция за стабилизиране. Тази функция би трябвало да се осъществява от други инструменти, като система за страховане срещу безработица. Ако обхвата, ако целта е да се постигне стабилизация в европейския бюджет – ние трябва да се ние трябва да видим забавянето в инвестициите. Може би не е това най-добрият начин да стабилизира економиката при асиметрични сътресения. Е, говорихме за економическите стабилизатори, но въпросът е защо не се захванем с истинската задача, а именно въвеждане на лимити на държавните дългове и безопасни активи. Те трябва да бъдат обвързани с държавния дълг. Това трябва да бъдат безопас, сигурни активи И накрая Нека да се отървем от разликата в резултатите възоснова на фискалните правила. Не, иск, не искаме правила, които се основават на неосезаеми променливи. Нека да видим къде е източника на външните фактори, което е нивото на външния дълг и съотношението дълг-собственост. Това трябва да е целта на ефективните правила. Благодаря вече няма да събираме въпроси, защото няма да има време за отговор. Давам думата на колегата от Полша господин Джорджевски. Дами и господа, господа комисери, колеги, Полша е за програмата за подпомагане на реформата, така както подпомагаме бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност. Искаме повече подкрепа за реформа, особено за страни извън еврозоната. Много е важно, за да се насърчи сближаването им със страните от еврозоната. Полша е за следната. За МФР, е особено по отношение на бюджета за тези инструменти, ние трябва да се придържаме към инструментите, предложени а, през декември 2018 година. Съотношение 7 към 3 искаме е, последователност между инструментите за еврозоната и извън еврозоната. Според в този процес трябва да отчитаме и въздействието на, държа, на различните държави членки и въздействието им върху пакета за реформи, предложени от Европейската комисия. Полша приветства факта, че предложените решения съответстват с принципите на економическо управление в съответствие с економическия семестър. Според Полша всички нови мерки трябва да бъдат насочени към насърчаване на сближаване между държавите членки. Не трябва да се стига до задълбочаване на съществуващите различия в Европейския съюз. Благодаря. Председателката благодаря. Думата има господин Дивацио, докладчик на Економически и социалния комитет. Grazie Presidente, mi sono occupato, come lei ha detto. Благодаря. Благодаря за тази годишна стратегия и европейския семестър, който почива на стабилността е, и справедливостта. Много е важно това че много е важно европейския семестър да се основава на дългосрочна стратегия. Според мен това е изключително важно. Тази дългосрочна стратегия би трябвало да реши проблемите, свързани с изпълнението на зеления пакта и цифровата революция, която ще има сериозно отражение върху бизнеса и хората. Необходимо е да има помощи, да има координация и обучение, квалификация, преквалификация, иноваторство. Всичко това би могло чрез помощта за публично-частните инвестиции – и частни инвестиции чрез обществени гаранции могат да спечелят от тези мерки. В тази картина е много важно, и то беше казано, това, че пакта за стабилност и растеж да се преразгледа Комисията говори за преразглеждане на економическото управление. Ние отдаваме голямо значение на това преразглеждане и слушахме с интерес казаното от комисаря Джентилони, който каза, че не става дума за отслабване или засилване на правилата, а по-скоро за адаптирането им за да се постигне отражение върху нашето бъдеще. Тук е много важно да се обърне внимание на всички социални стълбове и да се предвиди място за общественото, за гражданското общество, чрез а, у, Комитета на регионите, економически и социалния комитет, както и в отделните държави членки при актуализацията на економическото управление. Председателката благодаря. Думата има госпожа Маркес от Европейския парламент. Трябва да кажа следното. Първо, благодаря за направеното изказване. Това е дебат между Европейския парламент и представители на европейските парламенти. Е, дебат, който е много важен, тъй като това е, е възможност за участие от гледна точка на националните парламенти. Тези дебати са важни, интересни и ни дават възможност да обменяме виждания. Разбира се, ние имаме различни компетенции, но и националните парламенти, Европейския парламент участват в изпълнението на европейската политика. Имам три кратки коментара. Първият е свързан с основ, основата на економически и валутния съвет. В Рим по повод годишната от договора министър-председател на Португалия каза, че щеше да подпише е, декларацията, ако не се споменаваше економически валутния съюз. Това политическа декларация ли беше? но политическата декларация не беше много категорична. Как стоят нещата, докъде сме стигнали по отношение на пътната карта за задълбочаване на економически и вотния съюз. Второ, Зеленият пакт, стратегия за зелен економически растеж за да включим зеления курс в пакта за економически за растеж и стабилност имаме нужда от гъвкавост. Повече гъвкавост означава повече сложности. Заедно с това имаме нужда от по-лесен и разбираем пакт. И моят въпрос е следния как да съчетаем тези две цели днес, а именно гъвкавост от една страна и упростеност от друга. Освен това, аз съм докладчик по QFEP. Искам да попитам председателя на Еврогрупата, който вече е, спомена този въпрос какво ще, какво ще бъде мястото на бюджетния механизъм за сближаване и конкурентоспособност в QFEP? Сега представител на Италия. Благодаря на всички, започвайки от вас, госпожо Тинали. Е, няколко думи за използването на собствени ресурси за финансиране на реформите. Ние Смятаме, че тези средства могат да улеснят фискалния натиск върху различни страни. Може би е уместно да се намерят друго, други канали за финансиране. Може би е, еврооблигации за зеления пакт Госпо... Въпросът ми е насочен към господин Сентен по економическата и валутна политика. Със сигурност е, тя е, осигури ниска инфлация, само че не дава възможност да растеш на економиката. И може би е, липсват е, фискални политика и това е въпроса ми към господин Панета. И така, въпросът ми е свързан с инструментите, които се използват. Е, инструменти, основани на паричната политика, може би не са стигнали до Италия, защото в Италия економиката се основава на малките и средни предприятия и помощта не е стигнала до микропредприятията. В този смисъл, защо да не се помисли последното? Може би то е амбициозно. Е, БЦБ води до Политиката на ЕЦБ е насочена към ограничаване на инфлацията, но това е свързано и с намаляване на работните места. Освен това, при задлъжнялост се говори за използване на и спасяване на банките със собствени средства. Банковите правила са много стрикни и те са насочени срещу гражданите, а гражданите не получ... нямат лесен достъп до финансиране. Последното. Говори се за банков съюз, за съюз на капиталовите пазари. Аз мисля, че това е много важно, но да не забравяме наличието на много хора, които изпитват сериозни а, трудности. За много хора е, е трудно да започнат а, бизнес, ако живеят в а, а, жилище под найем. Господин Каравали от Италия. Благодаря, госпожо председател. Бърз въпрос. В, пред няколко седмици се изказа хипотеза за промяна в механизма за европейския механизъм за стабилност. Какво мислите за него? Второ, ние имаме проблем и в Италия, но и в цяла Европа за бавен растеж. Тази година ще бъде много трудно, още преди кризата. В е, Китай три месечието преди е, епидемията приключи не е добре и при нас растежа е нула. Проблемът е свързан с малките и средни предприятия. Казва се, че трябва да се предприема нещо, за да им се помогне към момента не е дадена и една стотинка за малките и средни предприятия. Какво се предвижда да се предприеме тук? Господин Микалев от Малата има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Можем и да запазим общата си валута, но нищо няма да направим, ако не отговорим на социалните и екологични нужди, за които апелират гражданите в Малта. Виждаме един от най-високите нива на растеж в последните години, но ние взехме нужните мерки, за да се подготвим за евентуални кризи. Естествено, няма как да сме честни и не е справедливо да се говори за солидарност само в парични термини. Аз чакам с нетърпение бъдещето, в което не консолидираме толкова нашите спестявания, колкото а, качеството на живота си. Искам и се също така да мога да се надявам и за социален курс. Благодаря на Мириам Дали, която ще ни запо... помогне да засилим Европа, но ще и ни помогне да променим начина по който действаме, за да можем и в бъдеще да създадем механизми, които поставят европейските граждани в центъра на доброто управление. Естествено, че няма как един размер за всички да бъде политиката. Трябва да има възможности за приобщаване на разнообразието и развитие на Европа. Благодаря. Благодаря. Сега думата има господин Вамамаки от Финландия. Kiitos puheenjohtaja. Puhun suomeksi. On aivan oikein, että talousohjausmekanismia... Госпожо председател, ще се изкажа на финландски. Вярно е, че се реформира системата на управление, но е, това като процес трябва да се извърши по един разумен начин и когато говорим за правилата за финансовата реформа, те трябва да са пределно ясни. Ако искаме да запазим економическия и паричен съюз, следва всички държави членки да могат да а, балансират своите бюджети, да ограничат дълга и има и альтернатива, разбира се, връзката между държавите и банките да бъдат прекъснати с постепенното повишаване на капиталовите изисквания. Най-общо казано е трудно да се обобщят отговорностите за задлъжнялостта и да се разпределят те, тъй като отговорността на национално равнище е по-ниска, но това от своя страна може да ни позволи да постигнем цели, които иначе нямаше как да постигнем. Все пак обаче считам, че трябва да се доверим в по-голяма степен на нашите а, органи на национално равнище. Благодаря. Сега представителят на Гърция. Днешното заседание е много интересно за всички участници тук. И ми се струва, че няма да е възможно да се задълбочи економически и валутен съюз без едно общо управление в Европа. Твърдо съм убедена в това. Чухме господата Домбровкис и Сентено по този въпрос. В случая става въпрос за диалог в европейското пространство по възможните е, начини да се променят договорите. Няма да може да има частична промяна в договорите без да отчетем желанието на европейските граждани. За целта трябва диалог. И то истински съдържателен. Определящото в случая е, че политическите пътища трябва да бъдат е, начертани ясно, точно къде искаме да отидем. Искаме да запазим статуквото, дори и с проблемите или не, защото това не би удовлетворило нито политиците, нито гражданите. Или пък искаме друго економическо управление, защото само по този начин бихме могли да сдобрим економиката и гражданите. Благодаря. Thank you. Thank you very... Благодарим ви много. Сега давам думата на нашите гости за кратки окончателни изказвания, започвайки с господин Марич, както и беше реда в началото. Благодаря. Ще се опитам да бъда кратък, макар това да е изключително трудно след толкова обстойна дискусия, в която бяха повдигнати и така важни въпроси, но все пак накратко в отговор. Мисля, че можем да се съгласим, че определено има полки, които можем да извлечем от последното десетилетие. Промените в фискалното управление, за да се справим с доста мащабните финансови кризи на международно равнище, но и също така в Европейския съюз. Нашият опит е важен, но а, важно е и това, което виждаме на ниво Европейски съюз, както и необходимостта за преглед на тези правила и економическото управление. Важен момент. Днес тази сутрин е, проведохме и заседание на Екофин. Начално този дебат комисията представи първоначално гледище. Много ам, плодотворен диалогът беше. Видяхме всичко от най-различни страни, различните членове на парламента, бил той европейски или тези на национално равнище. Виждаме по различен начин нещата и всички обаче трябва да мислим за устойчивостта, растежа и по-нататъчното подобрение на економическите показатели и разбира се да не пренебрегваме факта, че все пак с този опит, който имаме, нещата могат понякога драматично да се променят в а, негативна посока. Така че ви благодаря за този диалог. Чакам с нетърпение продължим обмена по тази тема и съм убеден, че в крайна сметка всички ще намерим достатъчно адекватни не само заключения, но и мерки. Благодаря много. Сега Марио Сентено. Благодаря и аз искам да ви благодаря за направените коментари, за дадените въпроси. От удоволствие да бъда тук сред вас и да чуя въпросите, които повдигате и е, силните градивни елементи на вашите изказвания. Няколко преки въпроса бяха зададени към мен и ще се опитам да им дам отговор, както и ще направя окончателен коментар по темата на днешната сесия. Господин Слотвек, вярно е, че прозрачността е изключително важна за работата на демократичните институции в Европа. В Европа тя е толкова важна, колкото и по-нататъчната интеграция. В последните години е по-висока прозрачността в еврогрупата и в моето предложение включваше и хранилище за документи на еврогрупата, повече информация за подготвителен орган който сега вече включва документите на интернет страницата си. Решихме също така да публикуваме по-подробни протоколи от дискусиите в Еврогрупата. Това също е на интернет страницата ни. Освен това, и това е много важно, ще продължим да преразглеждаме тези политически групи. Политиката на Еврогрупата в момента за прозрачност е всъщност равносилна на другите формации на съвета, включително ЕКОФИН, и ние ще продължим в тази посока. По-нататъчната интеграция беше като част от втория като втори въпрос – За бюджетния механизъм за сближаване и конкурентоспособност, разбира се, всички отчитаме важността на тази идея и ще се стремим към постигането на въпросната сбли... въпросното сближаване и конкурентоспособност. Благодаря ви сега, господин Домбровски. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове. Нека се върна само на няколко елемента, по които бяха зададени въпроси. Първо имаше редица въпроси за настоящите е, фискални правила на Европейския съюз, с пакета и какъв е пътят напред като следващи стъпки. Ние разглеждаме идеята за упростяване, както и Европейски фискален съвет с една такава възможност да преодолеем структурните дисбаланси и разглеждайки ретроспективно някои от по-рязко променящите се показатели и какво може да послучи като стабилизатор. Разглеждаме също така и възможности европейските правила да подкрепят инвестициите, включително с оглед на цифровете трансформации на нашите економики. Важно е да се намери правилния баланс. Важна е и степента на задлъжнялост. И ще обмислим следващите стъпки, така че да имаме по-висока степен на сигурност, когато престъпваме към следващите позиции. В момента инициирахме много широка публична консултация. Вчера имахме една дискусия, днес в Екофин, сега и тук, но всички парламенти, всички заинтересовани страни са добре дошли да предоставят своята обратна връзка в нашата публична консултация, която трябва да приключи до средата на годината. Редица въпроси бяха повдигнати по днешната тема, именно задълбочаването на паричния и економически съюз. Да, съгласен съм, това зависи от Банковия съюз и Съюза на капиталовите пазари и всички инструменти, с които разполагаме, включително този заближаване и конкурентоспособност. Ние сме готови да подкрепим усилията по всички тези посоки. Бяха повдигнати в въпроси за редица между парламентарни договорености. Ние подкрепяме общностния метод, включването на фискален договор в този процес, но и Европейския механизъм за стабилност да се включи в Европейската правна рамка. В момента държавите членки предпочитат между парламентарните структури и заради реформата на економическия и валутен съюз, но смятам, че трябва да вървим към общностен метод. Имаше и въпроси за потенциалното разширяване на еврозоната, особено в контекста с Харватия. Трябва да кажем, че ние работим в близко сътрудничество с харватските власти, що се отнася до повторния ангажимент за гарантиране на успешното присъединяване на ИРМ-2 и поради тази причина работим и с България. А, що се отнася до работата в Харватия, бих казал едно от що за нас до ангажиментите, които наблюдава комисията, Харватия ги спазва, както и по отношение на това, което наблюдава Европейската централна банка. Ще има скоро анализи, които ще се публикуват. Но от страна на комисията мога да ви гарантирам, че за Разширяването на еврозоната трябва да остане отворено, възможно, на основата на правила, да приветства държавите, които са готови и ние от комисията ще ги подкрепим. Благодаря сега Пало Джентилони. Благодаря, госпожо председател. Два-три момента, на които да се спра. Със сигурност следва да продължим да насочваме вниманието си към външната економическа среда, към различните видове рискове и към координацията на нашата фискална политика. Знаете, в момента имаме 27 различни такива видове политика и ние трябва да сме наясно с факта, че без силна координация, а вече сме постигнали много в координацията на тези политики, но без силна координационна политика няма как а, валутната политика няма да удържи на малко по-голяма степен на сложност в обстоятелствата. На второ място беше за даден въпрос за ESM за механизма за стабилност и тези дискусии ще продължат в следващия период, докато Марио Сентено председателства еврозоната, еврогрупата. Да, наистина различни са гледищата ни по различните е, варианти заключение ще кажа, да, действително, бавен напредъка. Така е. Но това се дължи частично и на различните видове трудности в процеса. Но ако трябва да бъдем откровени, това се дължи на политически различия. Тези политически различия съществуват и при дискусиите на економическия преглед. Те са там как можем да смесим някои по-прости, по-директни решения, както вие попитахте, как можем да привнесем такива по-простени решения, не е лесно. Така че единственото ми послание, особено към националните парламенти, е за да се преодолеят тези трудности и европейските институции имат нужда от политически натиск, политическо участие, политическа воля, политическо участие на националните парламенти в тази дискусия. Няма техническо решение на тези проблеми без политически натиск, политическо участие. За това така силно приветствам днешната парламентарна седмица. А сега давам думата на Фабио Панита. Благодаря, госпожо председател. Първо, Нека ви благодаря за състоялия се дебат. Бяха направени много интересни коментари, но тъй като имаме ограничения във времето, няма да мога да коментирам всеки въпрос, но ще искам да подчертая някои от темите, които а, изплуваха в тази дискусия. Трябва да се завърши економическия е, банковия и съюзът на капиталите пазари, напълно съм съгласен, трябва по-добра конкурентоспособност, за да се споделя по-добре. Риска между различните групи инвеститори и държавите членки и държавите членки. Трябва да се подобрят финансовите условия, това беше споменато в редица коментари и следва да завършим единия пазар. Естествено, че довършването на банковия съюз и съюз на капиталните пазари ще подкрепи държавите членки на местно равнище и е нужно да се положи всички тези усилия. Но това е важно и за основната дейност на Европейската централна банка, тъй като един по-задълбочен капитал, съюз на капиталните пазари и банков съюз ще смекчи финансовите шокове, ще улесни работата на Европейската централна банка, защото ще има повече възможности за споделяне на риска и създаване на по-добра среда за осъществяване на монетарната политика. Европейските банки виждат напредък в последните месеци и има движение към по-висока степен на прогнозируемост, по-прозрачен надзор, банков надзор. И това е добре дошло като развитие. Друг важен момент е, че трябва да се подобрят обществените финанси. Имаше един коментар за необходимостта да се подобрят финансовите условия. Но ако разгледаме и графиката, и динамиката на заемите, които се отдават на малки и средни предприятия, ще видите, че от началото на тази политика на Европейската централна банка разходите за финансиране на европейските предприятия са спаднали във всички държави и динамиката на банковите заеми също е подобрена и то значително. Разбира се, няма как паричната политика да а, повиши толкова драматично економическия растеж има много сериозни други фактори, които виждаме и научаваме и от емпиричен анализ и от различни проучвания, но трябва да разгледаме не само динамиката на банковите заеми, която, както вече споменах, се подобрява, но трябва да видим и насрещните фактори трябва да си дадем въпроса какво би се случило, ако не бяха въведени тези мерки. Естествено, че много по-лоша щеше да е ситуацията. При лошите заеми, необслужваните кредити, да, те се подобрението в това отношение се държи най-вече на а, стабилизиращия се раз растеж в последните години, но е вярно, че и ситуацията за банките в редица държави се подобрява. И там, където има някои остатъчни слабости, те ще бъдат преодолени от а, общите економически политики, които стимулират растежа на национално равнище. Ще спра до тук. Е, Сега ще дам думата на колегата Перес за заключителни думи. Във връзка с темата, за която говорихме днес, нека кажа, че искам да благодаря на всички изказали се. И Харватия би желала еврозоната да се разшири, включвайки нашата страна. Ние желаем да споделим суверенитетът в тази област с другите държави членки. За сега Харватия е изпълнила всичко необходимо от институционална гледна точка, както и необходимите мерки за надзора над банките. възможностите за разширяване на еврозоната, съответно е, би трябвало да бъдат отворени за Харватия. Банковият съюз все още не е приключен, но един пълен банков съюз би изискал система за застраховане на влогове и единна система за намаляване на рисковете. В един банков съюз отговорността за надзора, за банковия надзор и е, гарантирането на влоговете вече ще бъде европейска компетентност. Някои колеги споменаха и въпроса с криптовалутата и рисковете от нея. Анализът на тези рискове ще бъде необходим, за да можем да върнем доверието на гражданите в банковата система на Европа. Много искам да благодаря на всички за участието и ще закрия това заседание посветено на еврозоната. So Благодаря на всички край на настоящата сесия поставяме, но продължаваме в комисията ЕКОН с още една сесия, която ще продължи след 15 минути за международните данъчни системи, както и а, други теми, свързани с финансовите услуги. Благодаря ви много и до след малко.